утре. Благодаря на всички. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на съвета и на комисията за резултатите от срещата на Г20. Господин ам, Гози ще вземе думата в началото. Onorevoli, onorevoli colleghi, innanzitutto grazie per la possibilità Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, много благодаря за възможността, да, която получавам да се изкажа по тази тема. Знаете, че на срещата на Г20 Председателят на съвета и председателят на комисията представяха Европейският съюз, но приех вашата покана аз да представя резултатите от срещата G20. От наша гледна точка тези резултати са много положителни, защото а, сметнахме, че има последователни действия по отношение на економиката. Опитахме се да формулираме редица нови инициативи, които да придвижим по време на нашето председателство. Темата за растежа беше подета от всички в Брисбейн. Тук Италия беше подкрепена от всички държави и се подчерта ролята на растежа и на създаването на нови работни места. Застъпваме се за растеж, застъпваме се и за повече заетост. Е, това е основното изказване е, като резултат от срещата Г20. Това е записано и в нашето заключение. Разбира се, че ние в Европа отчитаме по-нисък растеж, отколкото в много други държави по света, той продължава да бъде много крехък и податлив на а, сътресения. Смятаме, че трябва преди всичко да се укрепи стабилността на нашата банкова система с банковия съюз и с тестовете за стабилност на банките се постигна голям растеж, голям успех, напредък в Европейския съюз. Кои цели се формулираха? Разработиха се редица стратегии за растеж, включване на публични и частни инвестиции, повишаване на конкурентоспособността и мерки за стимулиране на заетостта и на търговията. Всички тези теми са обект на ангажименти от страна на държавите членки от Европейския съюз. Разработиха се а, стратегии за стимулирането на положителен инвестиционен климат в самите държави. Предвиждат се данъчни облегчения, например, за малки и средни предприятия. Отчита се обстоятелството, че има голяма разлика между нужните и реалните инвестиции. Това беше обект на дискусия във връзка с инвестиционния пакет, предложен от господин Юнкър. Този проблем се отчете и на срещата в Бриспейн и за това разработихме една глобална стратегия за инвестиции. Европейският съюз даде своя принос за устойчивостта на банковата система посредством стрес-тестовете и това беше положително отчетено от държавите от Г-20. Отчетохме, че са нужни бързи стъпки, както каза и господин Юнкър. И част от заключението от нашата среща беше да отчетем необходимостта от още по-широко поставена инвестиционна политика. Италианското председателство се ангажира с въпроси свързани с избягването на данъците и данъчната измама. Печалбите трябва да бъдат облагани с данъци в държавите, където се генерират. Тази тема беше обсъдена и в Бризбейн. Обсъдихме въпроса с ерозирането на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. А, също така се договорихме за автоматичен обмен на данъчни данни между държавите от Г20. Разбира се, че са нужни законодателни промени, за да може да се улесни този обмен на данни. Също така трябва да се предотврати агресивното данъчно планиране на големите международни компании. На времето още господин Таяни се застъпи за автоматичния обмен на данни за данъци. Той сега ще бъде въведен на практика. За Европейският съюз е много важен един друг резултат, а именно въвеждането в действие на реформите в Международния валутен фонд, които бяха договорени още през 2010 година. И тук САЩ бяха призовани да предприемат мерки за ратифицирането на реформите от 2010 година. От наша страна ние ще положим усилия да се справим с всички поставени ни задачи. Нашата, нашият акцент лежи върху растежа и насочване на економическата политика в времена, когато САЩ и Япония са изправени през, пред по-сериозни задачи. Благодаря на господин Коси сега. Господин Домбровски получава думата. Благодаря ви още веднъж, господин председател, уважаеми членове на парламента. Благодаря за тази възможност да ви представя информация за резултатите от срещата на Г20, където председателя Юнкер, председател Ромпой и аз самия представлявахме Европейския съюз. След като това е последващ етап след лансирането на проекта от 2008 година. Аз съм удовлетворен от резултатите на срещата. Има амбициозни и насърчителни резултати, които отразяват исканията на Европейския съюз и вярвам и на Европейския парламент. Нека поставя акцента върху четири неща. Първо, за глобалната економика. Състоянието на световната економика беше в дневния ред. Лидерите на Г20 поисках политически микс, който да намери необходимото равновесие между структурните реформи и данъчната а, видимост. Ние можем само да се съгласим с тези искания, за да има а, по- добър подем бе поставен акцента върху мерките за насърчаване на работни места и инвестиции поставен е акцента върху инвестициите. Това въжи на равнище Г20, на европейско равнище и на национално равнище и е важно за световната економика. В тази връзка лидерите на Г20 приветстваха инвестиционния план на комисията от 300 милиарда. През октомври беше лансирана и идея за допълнителни финанси за периода 2015-2017 година. Лидерите на Г-20 признаха също така цел... секюритизацията, която ще има за цел да подпомогне малките и средни предприятия. На второ място прозрачността. Разгледахме данъчните системи Поставен беше акцента да се облагат печалбите там, където те са генерирани. Президента Обама каза, че Г-20 ще направи всичко възможно в това отношение. Напредък беше отбелязан и по горещите теми с ОИСР, като, например, печалбите, които се генерират онлайн. Приканихме за автоматичен обмен на данни за данъчни споразумения. Успяхме да поставим акцента върху тази важна тема. Следим това, което се случва в g 20 На следващо място за търговията – между Индия и САЩ бе подписано споразумение за улесняване на търговията. Това промени тона на дискусията на Г-20. Лидерите искат да се насочат към изпълнението на това споразумение от Бали и е, довършването на дневния ред от Доха. заедно с Стонта търговска организация трябва да отговори на сегашните и бъдещи предизвикателства. Това ще се разгледа на следващата среща на Г20 в Турция. И накрая по климатичните изменения. Ключовите партньори ни дадоха подкрепа. Ние полагаме усилия да има а, максимални препратки към измененията в околната среда. Имаш искания за по-малко препратки. Това е неприемливо за нас. Ще работим заедно с Г20, за да може да изведем на преден план нашата позиция. Ще има и специално позоваване на националния принос и на смекчаването на последиците от глобалното затопляне. Това са практически стъпки, които ще улеснят постигането на споразумение на срещата в Париж. Благодаря ви за вниманието. Очаквам нашата ползотворна дискусия. Köszönöm biztos úr bevezető gondolatait, most pedig... Благодаря. Благодаря за тези уводни думи. Сега давам думата на а, политическите групи. От, от името на а, НП господин Балц. Европейската комисия днес даде старт на един амбициозен инвестиционен план. Това бяха първите стъпки към възстановяване на доверието към економиката. Още в Бриспейн Европейският съюз се ангажира за този план. Светът очаква добри новини както от Европейския съюз, така и от държавите от Г-20 тези две инициативи, инициативата на Г-20 е, в връзка с инвестициите и Европейският инвестиционен план са две обещаващи инициативи. Не бива да забравяме, че доверието е в основата на растежа и на създаването на работни места. Трябва започнатите реформи да бъдат предвижени напред и трябва да останем е, на същия курс. Стимулите за предприемачите са важна част от дневния ред на Г20. Тук държавите членки направиха много, за да улеснят автоматичния обмен на данъчна информация. От друга страна, смятаме, че Г20 трябва да работи с ОИСР общите, общия стандарт е, за докладването и за обмена на данъчни, е, данъчна информация трябва да бъде поставен на обща основа. И сближаването на данъчните системи е, трябва да продължи. Ние като НП настояваме да има нов, разбираем и прозрачен пласък в посока данъчна политика. Трябва да се сближат политиките на предприятията по отношение на данъците и ни трябва да дадем нашия принос към това. Благодаря ви. Благодаря. И сега от името на социалистите и демократите Петър Симон има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателството за това, което казах във връзка с агресивното данъчно планиране и данъчните системи. В Европейския съюз много се обсъжда данъчните практики на много държави, но това е само върха на айсберга. Според доклади от 2013 година 100 милиарда евро губи Европейският съюз. Това е 8-кратната величина на европейският бюджет. Това е 30 пъти пакетът за инвестиции, представени от председателя на комисията. За това е време да действаме. И Европейският съюз трябва да води. Действително в глобален план трябва да постигнем напредък. И за това а, темата данъци справо беше обсъждана на срещата на Г20. Първата стъпка е а, обмена на данни, но има и други мерки. А, инициативата на ОИСР за а, облагане на печалбите с данъци там, където се генерират. Мултинационалните концерни а, не бива да изнасят а, в данъчни обежища своите печалби срещу смехотворни такси за лицензи трябва да подходим против данъчните обежища. Имаме нужда от каталог от критерии за данъчни убежища, по които да ги разпознаваме и да им противодействаме. Ние, социалисти и демократи, искаме да се състави черен списък на данъчните убежища. На трето място борбата срещу изпирането на пари. Често пъти а, има а, фирми, почтенски кутии, техните собственици трябва да бъдат обявени и трябва да има официални регистри на фирмите. Основна мярка трябва да бъде и нещо, което доскоро беше легално, но а, е всъщност нелегална практика и трябва да бъде забранено, а именно данъчните практики, които не са легитимни, трябва да станат нелегални, незаконни за в бъдеще. Благодаря за си принос към дебата. От името на ЕКАРЕ, госпожа Фотига. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия, дами и господа. Киса, е, важна инициатива, която всички важни инициативи, които изброи комисара Домбровски, се съдържат в заключенията на срещата на Г-20, плана за действие и дейностите, които имат за цел да е, възстановят е, растежа, създаване на работни места и така нататък. Е, всички тези инициативи са от огромно значение, както и инфраструктурните програми но има един аспект от а, е, срещата на Г20, за който не стана дума тук. Става дума за сигурността, защото сигурността е едно много важно измерение на растежа и развитието. Този аспект обаче не бе засегнат в е, документите, прияти от е, Г20. След. А, е, присъединяването на държавите от е, източна Европа е, към Европейския съюз и НАТО имаше един наплив на инвестиции на инвестиции към нашите страни. Но а, всички тези възможности на практика изчезнаха а, след като а, положението а, в региона стана нестабилно на Балканите и на изток. Вие господин комисар е, и представители на комисията, вие сте представили само една част от Европа на е, срещата на Г-20. Вие не сте наблегнали на економическите опасности и угрози надвиснали над нашата част от Европа, е, агресивната политика на Владимир Путин и последиците. Сега от името на Алде давам думата на господин Яковчич за две минути. На незапослених от тога 75 Благодаря ви. 300 милиони са безработни, от които 5 милиона млади хора. Това е резултат от срещата на върха в Лисабон – трябва а, правилно да анализираме случващото се, защото може би процента на младите безработни е още по-голям. Така или иначе, нямаме никакъв материален резултат от тази среща на върха. Говорим за по-добри възможности, по-добри работни възможности за младите хора на практика – Говорим за равенството на мъжете и жените и в професионалната сфера, където жените трябва да имат същите права като мъжете. на световно равнище, пък трябва да се справим с растежа. Европа също трябва да се включи в този растеж. Голяма отговорност пада на плещите ни днес. Трябва да инвестираме в едромащабни проекти. Признахме, че малките и средни предприятия са източник на растеж. Но е важно също така да говорим и за измененията в климата, за зелената економика, за зеления фонд, зелената индустрия днес и утре. Важно е да развием публично-частни партньорства – всичко това бе признато на срещата на върха. Както казаха и колегите, необходимо е да има прозрачност при данъчното облагане за в бъдеще, защото на световно равнище са поставени а, под въпрос значителни средства. И средствата, данъците трябва да се налагат там, където се генерират почавите. Благодаря ви сега господин Ферейра, една минута. Благодаря, senhora благодаря, госпожо председател. Резултатите от срещата на Г20 показват колко дълбока е кризата и това, че тя все още не е преодоляна. Тук най-важните капиталистически сили още веднъж свидетелстваха, че все още се намират в криза и това е криза на цялата система. Няма да намерим решение, ако не преодолеем тази репресивна система, система на потисничество. В Европа се предприемат много мерки за развитие на економиката, те обаче не дават желания резултат. Кенсианските рецепти не биват прилагани и се дават бюджетни средства за стимулиране на инвестициите на мултинационални компании. От друга страна, говорим за укриване на данъци, но а, не се стараем достатъчно да пресушим каналите на, а, за пране на пари. Благодаря. Сега господин Мах от името на Европа на свободата и преката демокрация. Две минути. Господин Ферера ни Док, не каза до край това, което искаше да каже, но не, не, смя, не знам дали печалбите трябва да бъдат облагани там, където се генерират и това да го казва точно господин Юнкер, който е представител и е бил министър-председател на страна, която на практика си е данъчно убежище. Вие да, вярно, че търговията от е, свободната търговия може да генерира растеж, но времено има едно, едно споразумение с е, Съединените щати, в което са включени арбитражни е, клаузи. Утре ще се обсъжда Google и може би за първ път ар... по силата на тази арбитражна клауза европейците да не коплаци дължат пари на Съединените щати. Да, аз разбирам, че економиката е важно нещо, но ние ни, вие ни предлагате лицемерие и само лицемерие. Защото а, бе, о, огромни огромни средства от европейските данекоплаци, от европейските е, банки се е, хвърлят е, на празно. Говори се за увеличаване на за увеличаване на растежа, за създаване на работни е, места, но това също е, е лицемерие, защото стратегията от е, Лисабон а, а, и, ако, и нейните резултати доказват, че ние сме шампиони в областта на конкуренцията, а всъщност това е лъжа. Сега, господин Ба. Мадам ла президент. Госпожо председател, освен медийния спектакъл, нямаше кой знае какво да се очаква от новото издание на Г-20. Само се потвърдиха ориентациите на Европейския съюз, който все повече се подчинява на световната идеология на интересите на САЩ. Докато някои искат да има световно управление под американски протекторат, други като Русия, които съвсем не са толкова изолирани, колкото ви се иска, подготвят утрешния мултиполярен свят – по време на Г-20 антируската пропаганда на австралийския министър-председател се равняваше на колективната истерия на европейските институции. Аз приканвам Европейския парламент да се вдъхнови от политиката за мигрантите на Австралия, която е силна, ясна и твърда. Операцията Суверенни граници, лансирана през септември 2013, позволи да се възпрат кандидатите към миграция и да пресъхнат мрежите от хора, които прекарваха другите нелегално в страната. Ако ние искаме да напреднем, трябва да последваме този пример. Благодаря. Благодаря ви. Сега отделни членове на парламента. Най-напред от името на ННП, госпожа Спираки, две минути. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. Държавите от Г-20 поех ангажимента да се погрижат за растеж и заетост. Тези теми са много актуални не само за растежа в световен мащаб, а и за растежа в Европейският съюз, който а, е по-малък от очакването. Господин Юнкер представи тази сутрин инвестиционния пакет от 300 милиарда за Европейския съюз. Ако този план успее, може би ще бъдат създадени в следващите три години повече от 1 милион работни места без Европа да задлъжнее. Този план обаче трябва да бъде по-детайлно обяснен. А, както знаете, а, трудностите се крият в подробностите. Европейската комисия трябва ясно да каже по какъв начин ще бъдат набавени тези 300 милиарда и как могат а, да а, упражнят влияние 15 пъти по-силно от а, сумата. Господин Юнкър каза, че държавите в криза ще се ползват с приоритет. Може би най-засегнатата от кризата държава е Гърция. По какъв начин ще се осигуряват приоритетите за тези държави и техния достъп до средства, до инвестиционния фонд. Това е важна инициатива на комисията, пряко свързана с решенията на държавите от Г-20. Трябва обаче да знаем как комисията и Европейската банка за инвестиции ще оценява проектите и какви ще бъдат инструментите за достъп до тези средства. Не искаме да се изказваме отрицателно за инициативата, просто искаме да знаем, че се намираме на прав път и създаваме повече доверие, за да ограничим рисковете. Този нов план е както амбициозен, така и интересен. Целта е да се промени имиджът на Европа и Европа не бива да губи време. Заключенията на Г20 трябва да бъдат реализирани на първо място в държавите засегнати от кризата. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, разбирам, че говориме за много важна тема, но все пак ви моля да спазвате е, времето, което ви е отредено, защото инак никога няма да свършим. Господин Готярец. Благодаря, госпожо председател. Аз е, не съм е, един така горещ привърженик на Г-20, защото бяха приети хиляди инициативи, които не доведаха до нищо, бяха предложени е, едни правила, които не се прилагат, финансови такси, които е, не носят е, средства и така нататък. Но е, в момента е, процента на растеж в Европейския съюз е практически нулев. Не, не се създават работни места, има дефлация. Е, на практика економическото положение е катастрофално. Всички искат от нас да променим нещата. Трябва да направим повече. Не, трябва да действаме по друг начин, за да излезем от а, кризата. Но как, как да бъдем разумни, когато Европа е разделена? Едните се примиряват с, провала и с. Ам, неуспехите. Господин комисар, с предложенията на Юнкер, с вашите предложения няма да постигнем нищо, до никъде няма да стигнем. Трябва да се престане с мерките, които ам, ограни... налагат бюджетни е, е, ограничения. Необходимо е по, необходими са повече доходи. Необходимо е да се стимулира растежа. Необходимо е повече, необходимо е повече солидарност. Защото инак просто ще бъде едно загубено десетилетие за генерации и генерации напред. Сега давам думата на господин Сулик. Благодаря ви. На срещата на върха на Г20, вие сте спомнал още веднъж, че ние инвестираме в растежа. А, това е очудващо, защото каквото и да правим, няма да има растеж. Все повече ще се увеличава неблагоприятната атмосфера за бизнеса, така че никой няма да е изненаден, че няма растеж. Единственото решение, което може да се намери е повече публични а, разходи, още повече публични разходи и още по-голяма задлъжнялост. Ако наистина желаем да решим проблема с економическия растеж и да намалим безработицата, то тогава трябва да оставим тези държави членки, които не могат да управляват парите си, да фалират трябва да престанем с тези нереални изисквания за климатичните изменения. Просто трябва да се подобри атмосферата за бизнеса. Благодаря ви. Следващия в списъка е господин Мазоринус. Гербам пирменика, е, колегос. Свейкинтина, кът дidžiųjų pasaulio Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, можем само да поздравим държавните е, ръководители за срещата в е, Брисбейн, нуждата да се обсъждат е, глобално важни въпроси, като климатичните промени и економическото развитие са много важни. Би било чудесно обаче да има и обща позиция по отношение на държави като Русия, например. Би трябвало да се опитате да апелирате към съвестта на господин Путин по-настоятелно. Би трябвало да има лична среща с господин Путин, на който му се каже, че а, Украина има нужда от стабилност. Това, което преживяваме ние в а, Литва като съседна държава, а, продължава да ни загрижва. Благодаря, господин Вилимски, за една минута. Дами и господа, трябва... Струва ми се, че 20-те най-важни des Държавите от G20 генерират 80% от е, брутния вътрешен продукт по света. И от тези държави аз очаквам големи решения, а не подобни фокуснически решения, като от господин е, Юнкър с е, неговия инвестиционен пакет. Е, трябват структурни решения. За първ път от началото на кризата през 2008 година трябва най-сетне да се разделят търговските от инвестиционните банки а, за да се предотвратят а, опитите да се играе на рулетка а, от страна на банкери и да се проиграват спестяванията на дънакоплатците. А, това е а, начинът а, посредством разделянето на търговските инвестиционните банки. А, във връзка с извънборсовата търговия трябва също да се приемат а, мерки. Трябва да се спрат а, а, транзакции а, а, през а, гишето и а, връзките с а, непрозрачни структури. Основното достоинство на срещата на Г20 е, че се преодоляват а, разликите между държавите от БРИК и държавите от Г7 трябва да стимулираме ставането на големи блокове от политики и трябва политиката да си възвърне доминантността в и вземането на политически решения. Господин... Госпожо председател, господин комисар, Европейската централна банка ОИСР Междуна... Световния международния валутен фонд и Г20, всички казват, е, че, всич, че всичките наши предвиждания и всичките ни неолиберални правила вече не функционират. Днес трябва да се повиши търсенето на стоки и услуги. За това обаче знаеме, че откриването на данъците, избягването плащане на данци, инвестициите, е, минаването към екологическа економика. Това са основните ключови инструменти. Днес е, комисията, Европейската комисия, Европейския съюз е, трябва да стъпи на тези нови правилни принципи. Тоест, наистина трябва да се вземе всички всички мерки за избягване на данъчните обежища, всички мерки за инвестиции. Тези инвестиции трябва да бъдат много целеви, трябва да има много добър е, модел, трябва да минеме към екологична економика, ние трябва да бъдем двигателя на подобна економика и да бъдем лидер. Но дори Г20 казва, че това е правилният път и нека тръгнем по него. Благодаря. А сега давам думата на господин Бощинаро за две минути. Președинте, домнule вице Благодаря ви, госпожо председател. Ние отбелязваме ограничения напредък, за който ни информирахте. Добре е да чуем ангажимента на Г20 с 2% да се увеличи брутния вътрешен продукт, но заключението е следното. Ако другите държави успеят да преодолеят последиците от кризата, а Европа не успее, това означава, че другите държави са успели да излязат от кризата по-рано от нас. Друга добра инициатива би била да лансираме отново инвестициите и да създадем нови работни места. Това е много сходно с плана, който ни бе представен тази сутрин. Отбелязваме си идеята за предотвратяване на данъчното, данъчните измами. Печалбите трябва да се облагат там, където се генерират, но не чухме нищо за борбата с данъчните обежища. И нека да го признаем, това е основният проблем пред който сме изправени, защото а, финансовите измами са равни на а, брутния вътрешен продукт на САЩ. Упоменахте преговорите във връзка с измененията на климата. Ние не бяхме част от сделката, подписана в Беджин между а, САЩ и Китай. А, нищо не бе казано за заплахата от ебола. Това означава ли, че Г-20 не разбира, че а, големи държави не са могли да смекчат ефекта от този проблем. ще сме изправени пред големи трудности в това отношение, както тук в Европа, така и в Африка. А ние очаквахме Европейския съюз да играе водеща роля. Ако бяхме казали нещо, щяхме да бъдем чути. Благодаря ви, Дейвид Мартин, две минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Бесо, председател, имат четири държави член, членки в Г20, освен Европейския съюз. Но, а, за, за съжаление, за съжаление обаче ролята на другите държави членки в Г20 става все по-голяма и по-голяма. Затова аз мисля, че трябва да бъдем реалисти и да кажем, че наистина нямаме устойчиво економическо възстановяване. необходимо е всеобща растеж, за да може наистина економиката ни да бъде устойчива. Това трябва да влезе в нашия дневен ред. Ние не реализираме нашия потенциал на международните пазари. Аз и моята политическа група приветстваме ам, приятите решения за данъчните обежища, за ам, обмена на информация, но междувременно трябва да бъдем реалисти. Трябва да видим, че е, споразуменията за Сингапур с Канада са ратифицирали. Ние трябва да доведеме до, до успешно завършък споразуменията с Съединените щати и Китай. Но всичко това не трябва да става на всяка цена. Ние трябва да бъдем сигурни, че тези е, споразумения ще включват разпоредби, свързани с справедлива търговия, справедлив растеж, е, финансови е, регламенти, които да се спазват стриктно. Само по този начин ние можем да, да допринесеме за постигане целите на Г20, като същевременно развиваме и нашата економика. А сега давам думата на следващият оратор, господин Данти Енамино. Сеньор комисарио, колеги. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Срещата на върха на Г20 в Брисбен представлява повратна точка на реакцията на кризата Растежът и заетостта вече не са цели на една държава или една общност от държави, а са глобална цел. Днес чухме една конкретна, конкретна идея, инвестиционния пакет на Жан-Клод Юнкер. Това също представлява повратна точка в економическата политика и отвръщане от политиката на економии. Европейският съюз трябва да бъде по-настъпателен на международната сцена и трябва да поеме ролята на лидер в социалните и економическите взаимоотношения малко застарялата и изморена организация Европейски съюз трябва да се активира. Както папа Франциск каза вчера, имаме нужда от нови предизвикателства за бъдеще. Благодаря. Сега пристъпваме към спонтанните изказвания. каквото Никола има думата. Благодаря, госпожо председател. На срещата на върха говорих Говорихме за растеж, за стабилност на финансовата система, за структурни реформи. Това са изключително важни за бъдещето въпроси. Но в а, крайното прескомунике не се говореше за микропредприятията – които са в основата на европейската економика. Тези микропредприятия ежедневно се борят с проблемите. Нищо не се каза за данъчните обежища. А по всички тези теми трябва да се направят конкретни предложения. Одобрен беше плана за борба с корупцията призовахме за повече прозрачност в публичния и в частния сектор. Упоменати бяха мерките за борба с изменение на климата и а, за борба с безработица. Uh, Благодаря вие казахте, че резултатите от Г20 са положителни за економиката. Но ако економиката се състои в това, което каза господин Юнкер днеска, т.е. разпръскване на инвестиции, в економики, които са задлъж, задлъжняли, то може, можем да очакваме само отчаяние, економическа смърт и економически провал от идеите на Юнкер. Благодаря. А сега давам думата на комисар, комисаря, който да отговори на повдигнатите въпроси. Господин Домбровски. Uh, Уважаеми членове на парламента, уважаема госпожо председател, бих искал най-напред да ви благодаря за настоящата дискусия и за вашите коментари, които си отбелязвам и на които ще се базирам с оглед на следващата среща на Г20 в Турция. Въпреки някои критики, които чух, смятам, че Г20 продължава да бъде световен форум, който събира напредналите и развиващите се държави, за да могат да стигнат всички заедно до економически подем. Това може да става по-бавно, отколкото очаквахме, но от собствен опит в Европейския съюз знам, че това отнема време. Трябва да бъде направен напредък. Срещата на върха даде доста резултати. Имаме последователна економическа политика, която ще доведе до възстановяване, включително и в Европа. Някои от изказалите се повдигнаха въпроса за сигурността в контекста на случващото се в Украина. Това не беше част от официалния дневен ред на Г20, но въпреки всичко обсъдихме темата неформално. Председателят Юнкер проведе сериозен разговор с президента на Руската федерация, господин Путин, поговориха във връзка с нападението на Русия върху Украина. Срещата на Г20 през 2015 година трябва да бъде съпровождана с изпълнението на дневния ред. Финансовия регламент и данъчното облагане ще останат в центъра на вниманието. Разчитаме на подкрепата на този Европейски парламент, за да постигнем по-амбициозен дневен ред. Благодаря ви, господин Домбровски. С... От името на съвета сега давам думата на господин Голзи. Благодаря, госпожо председател. Много теми бяха споменати. Господин Симон говори за необходимостта да се предотврати укриването на данъци и укриването на данъци. Това може, трябва да се направи а, както на ниво Г20, така и на ниво Европейски съюз по време на нашия мандат трябва да бъдат взети международни мерки, но също така и мерки в рамките на Европейския съюз. Трябва да се постигнат важни договорености за обмена на информация между властите. Тук се стигна до споразумение, което беше подписано през октомври. Следващи стъпки ще бъдат предприяти през декември господин Мартин говори за това, че трябва да придвижим нашия дневен ред на ниво Г20 и на европейско ниво. Спомена се също така важността на, за мерки за постигане на споразумение в рамките на договора за търговия и инвестиции. Споменахме също така, че сме сключили споразумение с Канада, а, а сме постигнали а, напредък прямо Япония и Сингапур. Яков Якович обърна внимание на нещо, което се споменава като а, опорна точка. А, за конкретни действия. 200 милиона безработни по цял свят. Това означава, че трябва да улесним достъпа до пазара на труда по цял свят. На срещата на върха се говори много по този въпрос особено уязвимите и групите в неравнопоставено положение трябва да бъдат подкрепени специално. Смятам, че Европейският парламент в рамките на своя мандат също може да направи конкретни стъпки трябва да се промени е, пазарът на труда и да се предоставят повече възможности за достъп. Господин Гутиерес каза, че е нужно да се промени економическата политика като цяло. И г20 отправи призиви към Европейският съюз за преразглеждане на досегашният економически модел. Това изглежда важен въпрос. Разбира се, че трябва да бъдат създадени данъчни а, стимули, трябва да се изчерпват възможностите в рамките на пакта за стабилност и растеж. И Това трябва да е част от стратегията за бъдещето на Европейския съюз. Това беше част от инвестиционния пакет, представен от господин Юнкер и също така одобрен от господин Катайнен. Спомена се, че трябва да се изчерпат възможностите, които предлага Пакта за стабилност и растеж и трябва да се правят е, инвестиции за постигането на европейските цели и а, това трябва да бъде част от а, текущите разходи. Този въпрос беше обсъждан и на съвета по общи въпроси във връзка с кохезионната политика, а именно нуждата от инцидентно прилагане на правилата и използването на инструменти за съфинансиране в рамките на кохезионната политика. По този начин могат да се подкрепят целите на политиката за растеж, без да се накърняват решенията на пакта за стабилност и растеж. Говорихме и за солидарността. Смятаме, че в рамките на Европейския съюз има нужда от повече солидарност в един от членовете на договора за Европейския съюз се говори пряко за солидарност. Трябва да се опитаме да постигнем тази солидарност в възможно най-много области. За сега обаче липсва нов ангажимент на трите европейски органа за предстоящия мандат. Разбира се, че а, беше а, вдъхновяващо посещението на папата, но все пак не бива да се осланяме на Бог, както спомена един от колегите във връзка с а, нашата економическа политика. Трябва да отговорим на очакванията на нашите граждани. Благодаря. Благодаря на председателството на съвета. От името на моите колеги искам да кажа, че а, с това дис... дебата се закрива. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред а, дигиталният вътрешен пазар. Имаме три предложения за резолюция от НП,